и гласуването на целия текст електронно. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Нека ви кажа, че със сигурност много граждани ще се радват на такъв убедителен мандат. С това приключваме гласуването за днес. Ще помоля тези от вас, които желаят да напуснат залата, да го направят тихо, за да преминем на следващата точка. So, now when people have left... Сега, след като всички излязоха от залата, нека преминем към 15-та точка, петиция 63. 408 и 838 относно предполагаемо нарушение на правата на потребителите при заповедното производство в България – тук ли е вносителят на петицията? Доколкото разбираме, те са в сградата, но не са успели да влязат. Ще успеят да пристигнат след 15 минути. Възможно ли е да поискаме да минат по-бързо през проверките? No, there is someone coming. But there are three different ones, and um, okay, but we, we, we, we, we, we, we, we, Is there someone coming now? Може ли някой от тях поне да влезе в залата сега? Okay. The next item. Let's see. Добре, да преминем към следващата точка. Аристотелис Гаврилялис, дали е тук от комисията? Добре. В такъв случай Преминаваме към 16-та точка. Петиция 1015 относно нарушението на правото на свобода на изразяване на мнение и жестоки репресии на журналисти в Малта. Благодаря ви, но се боя, че колегата от GD Connect не присъства. Тук имаме измерението и свобода на словото. Аз ще покрия моята част. Но не мога да говоря и от името на колегата. Добре, нека чуем вашата част. Добре, започвам тогава. Благодаря. Говори се извън микрофон. Вносителят на петицията обръща внимание на различни проблеми, свързани с положението в Малта. Разбира се, всичко започна с потрясаващото убийство което се случи там. Комисията е имала неведнъж възможността да изрази тревога и да прикани малтийското правителство да направи всичко по силите си, за да може виновните да бъдат изправени пред съда. Комисарят Юрова повтори това мината седмица – пред Малтийското правителство и министъра на правосъдието на Малта. Принципно, като говорим за върховенството на закона, комисията имала възможност да разговаря по тези въпроси, включително и в рамките на европейския семестър. Както знаете, този семестър разглежда съгласуването на економическите политики на държавите членки, но там има и отделен раздел, така че докладът на Малта за мината година споменава и правосъдната система. Споменава корупцията и използва много категоричен език. Също така се говори за борбата с изпирането на пари. Комисията освен това е приела препоръки по страни, има специфично позоваване на проблема в Малта, свързан с корупцията и изпирането на пари. В текста се упоменава и неефикасната съдебна система. Комисарят Юрова се върна от Малта преди 2-3 дни. Това е всичко за момента. Що се отнася до свободата на словото, то моят колега от ГД Канек ще трябва да покрие тази тема. Благодаря. Благодаря ви за това, че проявихте гъвкавост. Ана Бълсел все още не е пристигнала. Така ли тя е вашата колега от GD Connect? В такъв случай да дадем думата на членовете на нашата комисия. Някой желая ли да вземе отношение? Това, което можем да кажем е, че в парламента вече сме предприели няколко инициативи. На 15 ноември приехме резолюция, изпратихме адхок делегация в Малта, края на миналата година, за да покажем, че това, което се случва в Малта или която и да било друга държава членка е проблем за целия Европейски съюз убийството на Дафне Галиция трябваше да все е страх у всеки го. Това е заключението на резолюцията. Най-вече у хората, които разследват случаи свързани с прането на пари. След адхок посещението имахме няколко резолюции. Мисля, че всички ние заедно можем да изразим своята болка от случилото се, да изразим своите съболезнования. Някой друг желая ли да вземе отношение по тази тема? Председателката много добре обобщи нещата. Аз мисля, че тази петиция трябва да бъде оставена отворена. трябва да се извършат предварителни проверки. Ако те се направят надлежно, ще дадат други резултати. Има фази, в които не могат да се оповестяват резултати. Въпреки това обаче проверките трябва да продължат. Затова петицията трябва да бъде оставена отворена, като израз на нашето съчувствие, на нашите съболезнования, на нашата политическа воля да се разследва случая. За да не остава някои впечатление, че протакаме нещата. преди такава, преди тази случка, за мен това, което се случва в Европейския съюз, изглеждаше невъзможно. Това няма абсолютно нищо общо, абсолютно е несъвместимо с начина на работа на е, Европейския съюз. Благодаря ти, Питер. Ще обобщя. Господин Косолини, вие също ли искате думата? Да. Точно по причините, които току-що бяха изложени. Бих казал, че ние би трябвало да препратим този въпрос към Либе и съответния комисар. Необходимо е да следим какво се случва. Също така, като имаме предвид искането на вносителя на петицията, който е с британско гражданство и живее в САЩ, то бих казал, че тук не знаем точно какво се случва в Малта по-настоящем – след, разбира се, ужасяващото събитие с журналистката. Нека да тръгнем по един общ път и да проследим стъпка по стъпка. Но петицията ми се струва твърде обща, тя може да се използва и за преследване на политически цели, така че нека да изпратим писмо на Либе и да затворим петицията. Либе си върши много добре работата. Да изпратим писмо и на комисарката, която е била в Малта и след това да видим какви ще са резултатите. Не е изключено отново да се върнем на темата, но аз бих затворил петицията, тъй като ми се струва, твърде обобщителна. А, ние няма как да се заемем по същество. Благодаря, Роберта. Благодаря, Сесилия. Тъй като се спомена Либе, може би трябва да уточня, наистина Либе се зае също с тази тема. Ние имаме специална мониторингова група за наблюдение на правата на човека. Е, в Словакия. Тя може да разгледа и всички тези въпроси, повдигнати от е, представителя на комисията, но точно за това искам петицията да остане отворена и в нашата комисия, защото има различни комисии, които се интересуват от това, което се случва, но ако препращат всичко само на Либе, то се забравя, че нашата комисия е форум, към който могат да се обърнат всички европейски граждани, независимо от коя държава членка идват. Освен това, в тази петиция има достатъчно подробности, както чухме и от представенето на комисията – Нека оставим петицията отворена, както чухме и малтийските граждани и целият Европейски съюз очаква да види какво ще се случи. Благодаря. Съвсем накратко ще реагирам на това, което каза колегата Позолино. Аз съм член на Либе от името на НП. Гражданин съм на Словакия. Ние също имаме огромни проблеми и това е голямо предизвикателство. Принципно НП е категорично против затварянето на тази петиция. Тя трябва да си остане отворена, защото въпросът остава отворен. Ние трябва да проследим всички действия на малтийските органи. Подкрепяме идеята петицията да остане отворена. Колегата Мици. Благодаря. Преди да продължим тази толкова важна дискусия, нека наблегна на важните факти. Необходимо е, разбира се, да бъдем обективни – Нека не забравяме, че тази петиция беше внесена само няколко дни след ужасяващото убийство на Дафне Галиция. Междувременно малтийските органи направиха всичко по силите си, за да се проведе разследване и всичко да бъде проучено. Поканихме ФБР, холандската полиция и други международни органи веднага след престъплението. В рамките на три седмици предполагаемите извършители бяха задържани. Но ние бихме искали да обсъдим въпроса с комисията. Разбира се, виновните трябва да бъдат наказани. Не можем да очакваме бърз резултат, ако искаме наистина независимо разследване но искаме справедливост в името на жертвата, семейството и нашата нация. Същевременно, мисля, че става дума не за върховенство на закона непременно, а за правителство, което е твърдо решено да стигне до корена на проблема. Всички искаме престъплението да бъде наказано възможно най-скоро но не бива да критикуваме върховенството на закона в Малта. На второ място, върховенството на закона в Малта беше обсъдено вече два пъти в пленарна зала и със съвета комисията заяви своето мнение. Имаше и мисия за установяване на фактите – Нека не забравяме, че организираната престъпност съществува във всички държави и членки. Същевременно Малтийският парламент предприе всички необходими стъпки, за да се проучи положението в Малта. На трето място ще кажа, че няма никакво съмнение – че вносителят на петицията има право да постави проблема на дневен ред, така както и всеки друг гражданин. Но нима трябва да разглеждаме тази тема в всяка комисия. В крайна сметка, компетентната комисия тук е Либе. Либе работят по всички повдигнати проблеми. Не виждам защо трябва да умножаваме работата си, след като е необходимо да се придържаме към нашите правомощия като комисията. Освен това, министърът на правосъдието на Малта прие поканата на комисия Либе да е посети и да отговори на всички въпроси. Мисля, че там е мястото на този въпрос. И не на последно място, разузнавателното звено на Economist – определи мястото на мата в класацията на спазващите върховенството на закона. Нека имаме факти, а не пропаганда. Моята препоръка е да затворим петицията. Повечето въпроси, повдигнати от вносителя на петицията, вече се разглеждат в Либе или от малтийските власти. Така че предлагам петицията да бъде закрита. Добре. Госпожо Дали, вие ли искате думата? Um, end, Накратко, госпожо председател. Първо, нека кажа, че разследването продължава. Не може да се водим от заключение, което още не е взето. И тук не става дума само за Малта, както вече и беше споменато. Имаше и друго ужасяващо убийство на журналист в Словакия и там проблемите са много по-големи. Но с уважение към комисията ни бих искала петицията да бъде затворена. Със сигурност ние не приключваме работата си по тази тема. Това е абсолютно ясно и като реакция към носителя на петицията. Но всички ние разбираме, че работата продължава в работната група на Либе за върховенство на закона. Тази група разглежда Мата и Словакия. Така че тук ще се запознаем с подробностите – но бих ви помолила да се съобразите с предложението на колегата да затворим петицията, като винаги можем да се обърнем към работната група с искане за информация. Според мен, ако оставим петицията отворена, само дублираме усилия. Добре, аз смятах, че това ще е лесно да се обобщи но сега разбирам, че това не е така. Ще се опитам да го направя обаче. Не мисля, че е необходимо да чуем пак комисията. Това няма да промени нищо, защото дискусията вече е силно политизирана. Моето предложение е петицията да остане отворена, да я изпратим в Либе и работната група по мониторинг. Също така да помолим Либе да ни включва като комисия, ако провежда изслушвания по тази тема. Това ще допринесе за прекия принос на гражданите. Ще изпратя писмо и на Вера Юрова, която току-що се е върнала от мисия в Малта. но бих искал петицията да остане отворена, защото със сигурност парламентът скоро ще вземе отношение. Разбирам, че има и предложение за закриване на петицията. Кой иска да следва моята препоръка? Моля ви да посочите много ясно. Седем гласа. И кой е за предложението на госпожа Мици да затворим петицията. 4 гласа. 5. Добре, вече сме гласували. В такъв случай петицията остава отворена като ще изпълним всичко, което вече очертах. Сега мисля, че можем да се върнем на 15-та точка с трите петиции относно предполагаемото нарушение на правата на потребителите при заповедното производство в България. Има също така и спор с Българска банка, свързан с ипотечен заем. При нас са и тримата вносители на петициите. Много ми е приятно. Ще дам думата на всеки по за 3-4 минути, защото темата е сходна. Господин Илиев. Десислава Филипова и Светла Миланова. Вие ще решите в какъв ред искате да представите своята петиция. По 3-4 минути има всеки. Заповядайте. Уважаеми дами и господа, адресираме към вас един проблем, който доведе до социално убийство на мнозина български граждани. Банките в България са се превърнали в аристократите на Темида, докато нашите граждани не получават и трохица справедливост. Извоювали са си привилегията да съдят по бърз феодален начин своите клиенти, като се снабдяват с изпълнителни листа и образуват дела срещу потребителите много преди да се проведе един истински съдебен процес, в страните да имат право да изложат своите твърдения. Върху хвърчащи листи банките сезират съда, който се е превърнал в една обикновена пощенска кутия, тъй като съгласно закона ни е длъжен да осъди клиентите на банката, без да ги е изслушал дали са налице нарушения в договорите за кредит. А най-честите нарушения се извършват, като банките вдигат произволно, не на пазарен принцип, въз основа на неравноправни и забранени от правото на Съюза клаузи лихвите по кредитите. Другата схема, която се извършва, е индексирането на кредитите в швейцарски франкове. На практика истински съдебен процес се провежда много след като е проключило изпълнителното дело. Не са един и два случаите, напротив, многобройни са клиентите на банките да печелят своите дела, но след като са вече загубили цялото си имущество след което българското законодателство не предоставя никакви реални гаранции, че тези хора ще могат да възстановят отнетото им. На практика мнозина хора загубиха имуществото си, бяха превърнати в клошари, други бяха принудени да търсят оцеляване в а, чужбина. Предоставям думата и на моята колежка Веска Волева, която от много години работи по темата. Здравейте, аз съм Веска Волева, адвокат съм. <clears throat> с тези а, проблеми започнах да се занимавам, тъй като лично се сблъсках с това нещо. А, а, основната дума, която а, считам, че определя всичко, това е, че държавата е предоставила държавния си суверенитет на банките. А, съда се превръща в един регистратор на волята на банките, които са като едни ракови образования, образували странични фирми. Аз ще предоставя тук и материали. И с тези странични, странични фирми са обхванали цялата икономика на държавата. Освен правата, които са им дадени, никакви задължения за тях не съществуват. Фактически, когато ти имаш тази привилегия да правиш каквото искаш, ти трябва да имаш страшно много задължения. Примерно да нямаш странични фирми, да нямаш роднини вътре, да нямаш лични интереси и така нататък. Само, че това в България не се случва. Освен това, изпълнението става независимо от всичко, независимо от това дали си направил възражение, независимо дали не си съгласен, независимо от това, че ти не си уведомен дори, защото закона, давайки тези изключителни права на банките, лиши хората от всичко, включително и от това да бъдат уведомени какво се прави срещу тях. Ако някой реши да те натопи и ти има личните данни, той може да ти вземе 1 милион без да разбереш. Така че нашето правителство не желая да погледне на тези въпроси, които ние отдавна поставяме, парламента отдавна ги поставяме. И аз само искам да кажа какво се случва от това нещо. Монополно поведение, при което лихвата може да бъде толкова, колкото банката поиска. Няма нужда да има конкуренция, тъй като всяка лихва съда одобрява. Той даже не трябва да преценява, не трябва да извика противната страна. И се получава следното нещо. Поради цялото благодетел... изцяло благодетелстващия режим по отношение на банките, те променят едностранно лихвата непрекъснато. И хората изпадат в забава без да знаят дори, че могат да се борят и че могат да направят нещо. Наказателните лихви са без ограничения. Получава се, капитализираната лихва са без ограничения. Без ограничения. Така, изкупуват чрез свои фирми и подставени лица имотите на длъжниците. Имаме, аз специално имам готовност да посоча всичко конкретно. Изключително нагло се възползват от економическата криза, без клиентите им да могат да се позоват на същото, като отговора на банките, економическа криза, значи ние затова вдигаме лихвата. Не... Само. Последно само. Не понасят търговския риск. Търговския риск се понася can you please, от клиента. Can you please wind up so that you give space for your colleague? бихте ли се ориентирали към приключване, за да могат и вашите колеги да говорят? Това. Благодаря. Very good. And now for, for Mr. Дами и господа европейски депутати, като председател на гражданско сдружение от България, което е призвано да защитава нарушените права на българските граждани, най-вече от потърпевшите като частни съдебни изпълнители и съда, се явявам пред Вас с цел да изложа проблема. Проблемът наистина е огромен и той е национален и освен, че е национален, е наднационален, защото от българското законодателство са потърпевши и европейски граждани от Германия, Холандия, Белгия и техните предприятия, които са съдени от българския съд. Пороците на българското законодателство и българското съдебно изпълнение касаят множество граждани. От България са над 2 милиона и половина граждани осъдени при население 6 милиона и половина, което е почти половината от населението. В огромната си част съдът не проверява представените документи дали отговарят на европейските регламенти и Директива 93/13 за неравноправни клаузи. Издават се заповеди и изпълнителни листове, без да се издават валидни съдебни актове, което прави издадените заповеди и изпълнителни листове нищожни. Разбирате ли, че българският съд произвежда бракувана стока? Изпълнителните листове в София за последните 10 години са проведени 350 до 500 хиляди заповедни производства, от които 200 хиляди все още не са приключили, а е било задължение на съда да ги приключи в рамките на седмица до месец време. Поради тази причина всичките тези съдби на българските граждани са нарушени и ощетени от нашето законодателство, което не се и прилага. По отношение на частните съдебни изпълнители. Същите действат като организирана престъпна група заедно със съда, не връчват никакви книжа на длъжниците с цел същите да не възразяват и същите да могат да прибират техните платени такси, които в своята част са много по-големи, отколкото държавните съдебни изпълнители. Имаме 600 човека държавни съдебни изпълнители и само 200 частни съдебни изпълнители. А тези 200 частни съдебни изпълнители водят 95% от делата. Точно заради това твърдиме ние, че има организирана престъпна група. Никакви възражения не могат да се пускат срещу частните съдебни изпълнители заради това, че трябва да се иска техния отвод, тъй като те не са законова структура, която да е подчинена на съда. Съставите на окръжните съдилища и Върховния касационен съд прикриват грубите нарушения, извършени от районните съдилища в страната и неиздаването на техните актове. Ние в България провеждахме срещи с Комисията за борба с корупцията в Народното събрание, Правната комисия в Народното събрание, Висшия съдебен съвет. Всички институции са информирани за огромните проблеми, които съществуват от прокурор от специализирано звено антикорупция, което направи пълното разследване и които са ви представени като документи при вас. Може да се запознаете с тях и да видите какви са нещата. По същия начин, както каза колежката, незаконно се издават заповеди за изпълнение дори на бившия финансов министър на България Стоян Александров, който вече е подведен под лихварска дейност като подсъдим. Той е кредитор, и свърли мен и моето семейство от единствено семейно жилище и в момента ние сме на квартира. Не искам да засягам моите лични проблеми, тъй като представлявам стотици хиляди български граждани. Ще дам думата на колегата, известен адвокат от Варна, Светослав Малинов. дами и господа, само накратко искам да споделя с вас, че проблема в България е много голям от 2008 година, след като банките вдигнаха лихвите по кредитите, аз заедно с мои съмишленици организирахме стотици протести за промяна на тези закони. След това проведохме два национални референдума през 2016, две национални подписки през 2016 и 2017 година за референдум, с които искахме отмяна на частно съдебно изпълнение и на разпоредбите на член 417, точка от ГПК и заповедното производство нито една медия в България не отрази тези проблеми и тази подписка за референдум. Аз като адвокат ежедневно ставам свидетел на това как българските граждани ги съдят банките, в рамките на два дена изваждат изпълнителен лист и ги ограбват. И след това в съда ние печелим, уважаеми дами и господа, печелим делата, че тези граждани не дължат нищо на банките. Това е огромна практика в най-големите банки – Unicredit, Raiffeisen Bank, Пощенска банка и така нататък. Проблемът е изключително голям. Затова, моля ви да оставите отворена петицията, за да можем да продължим напред и за да докажем правотата си. Благодаря. Thank you. Благодаря ви. Благодаря на всички вас. Ние отправихме покана и към представителството на България тук, към постоянното представителство, но то не е представено в момента. Последната петиция все още не е като че ли представена, така че Светла Миланова има думата сега. Микрофон, моля госпожа Виолета Господинова по нейната петиция, която всъщност представлява частен случай, но в действителност е една извадка за цялото заповедно производство в България, начина по който се нарушават правата на гражданите. От документите, които госпожа Господинова е представила, има съдебно-счетоводна експертиза, от която се вижда, че банката си е начислила 33% лихва, при положение, че първоначалната лихва е била около 11%. В договора се виждат ясно много неравнопоставености равноправни клаузи, с които банката е имала възможност в продължение на 3 години да капитализира към главницата лихви и така е направила невъзможно погасяването, погасяването на, на самите плащания. Това, което се е случило в последствие в заповедното производство е пълно противопоставяне и пълна невъзможност на прилагане на европейското право в тази кратка процедура. Както е известно, тази процедура се провежда зад гърба на длъжника, той не може да участва. В случая е издадена заповед от съда без да проверява за неравноправни клаузи. Така че а, още в самото начало госпожа Господинова не е могла да упражни какъвто, е, какъвто и да е възможност и контрол, да упражни а, правата си за максимална защита по директивата за правата на потребителите. Впоследствие това, което се е случило в продължение на три години, госпожа Господинова, когато е трябвало да получава всички необходими документи като покана за доброволно изпълнение, титула за съдебното изпълнение, тя не е получила такива документи но същевременно частният съдебен изпълнител зад гърба ѝ е продал нейната единствена собственост и тя в момента с дете е на улицата, без да има право, да има, е, без да има възможност да, да си възстанови правата на този имот, съгласно нашето законодателство. В целия този процес, който е воден в заповедното производство, тя не е била уведомена нито веднъж като длъжник. Най-вероятно частният съдебен изпълнител може да е имал някакъв дискриминационни отношения спрямо жените, но тя е била надлежен кредитополучател частният съдебен изпълнител е бил длъжен да й връчва книжа, но това не се е случило. Нейният, нейната собственост е продадена по един много брутално и безогледен начин. Единственият купувач на имота е бил банката. Като банката зад гърба й е направил следното нещо. Три пъти се явява като купувач и всеки път се отказва от, от това, че печели самия търг и в последствие най-накрая купува имота при възможно най-низка цена. А, няма повече да обременявам вашето внимание, тъй като моите колеги изложиха същественият а, социален проблем, който съществува в България, при който се получава неоснователно обогатяване на една малка група и на една малка ниша в нашето общество и се лишават от собственост хиляди граждани. Благодаря ви. I understand You are really going through Разбирам, че наистина моментът е много труден за вас, както в личен план, така и като проблем на системата. Сега искам да дам думата на господин Матяк от комисията, за да представи позицията на Европейската комисия. Yeah. Thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вносителите на петицията. Ние в комисията сме запознати с проблема. Всъщност самите е, ние получихме доста оплаквания от граждани и граждански организации. Разбираме, че е възможно да има стълкновение между българските норми е, за принудителните е, взимания от една страна и от друга страна директивата за несправедливите клаузи в договорите. Директивата от 93.13 Същевременно директива 9313 не съдържа норми за процесуалната обработка. Има обаче дела в Съда на Европейския съюз, които са свързани именно с ефективното изпълнение на принципите на директивата. Директивата изисква националната процедура да не затруднява прекомерно потребителите, когато се защитават срещу несправедливи договорни условия. Ах, аз вече казах, че в комисията получихме такива оплаквания. Ние започнахме вече структурен диалог с българските органи. Представили сме много подробен въпросник относно българската система, за да разберем как точно работи и как можем да се борим с такива евро... изпълнителни основания, които се прилагат веднага. От получената информация разбираме, че няма промяна в действащите правила. Ето защо комисията неодавна отхвърли получения отговор от българска страна. Сега ще трябва да обмислим следващите си стъпки. До тук сме стигнали в общи линии. Благодаря ви. Сега давам думата на колегите. Господин Малинов. Боя се, че е, сигурно си задавате въпроса как може българските съдилища да са толкова неубедителни, защо след толкова години злоупотреби на банките нищо не е направено. Моят отговор е следният. Тук съм абсолютно откровен. Българските съдилища просто не могат да си вършат работата. Те са слаби, те са страхливи по политически причини и точно за това ние сме все още под наблюдение заедно с Румъния. Не е случайно, че когато ни приеха в Европейския съюз и остана една област, областта на правосъдието, в която се каза, че реформите не са достатъчни. Реформите не са завършили и за много граждани всъщност това е някаква абстрактна формула, когато говорим за несправедлива процедура, неефективна съдебна система, но за тези хора, които виждате, това е лична трагедия и трябва да ви кажа, че в България имаше масови протести, така че каузата е много добре позната. И всеки в България се страхува, че може да се окаже на мястото на нашите вносители. Но нека се върнем на правното основание. Не искам да говоря саркастично, но, както разбрахме, дори комисията все още проучва българската система. И ако мога да ги цитирам, Европейската комисия потвърди, че процесуалната рамка в България е така, че позволява на кредиторите да продължат със същите практики. но не става дума за това, че системата не позволява на потребителите да защитят правата си и че това не е лесно, е толкова трудно. Не, по-скоро е много лесно да се злоупотреби с тези права. Ние сме чули какви са тези лоши практики, но е много трудно да чуем аргументите на обществото. За това аз ще поискам не само петицията да остане отворена, но и тази петиция да се насочи към Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, защото в случая няма защита от националната държава. Вносителите на петицията точно за това са в залата – и бих казал, че те са отчаяни, защото мога да ви гарантирам, че са опитали всякакви други мерки от дома. Техните адвокати са направили всичко по силите си. Но мисля, че трябва да се допитаме за становище и до Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите. Нека да кажа също така, че каквато и да е българската система – е хубаво, че ето вносителите на петицията могат да се обърнат и към Европейския парламент. Правно това не е кой знае какъв инструмент, но от гледна точка на общественото мнение е много важен. Благодаря, госпожа Кунева. Благодаря ви, госпожо председател, скъпи колеги. Мисля, че отговорът, който ще дадем днес на вносителите на петицията е много важен за доверието на европейските граждани в Европейския съюз и европейските институции, защото има хиляди българи, които са загубили имуществото си, без дори да бъдат надлежно уведомени чрез такива експресни процедури на принудителни вземания. Същевременно техният кредит се е увеличил неимоверно, пак без да им се даде достатъчна информация. След иземването на имуществото и продажбата на това имущество на някой друг, е ясно, че е твърде късно – След продажбата на имуществото няма как да се върне една част от това имущество на бившия собственик. Същевременно от тези хора се изисква да направят допълнителни плащания и да използват като гаранция имоти на своите семейства. Това е абсолютно недопустимо. Средствата за правна защита същевременно не са достатъчни и за това мисля, че петицията трябва да остане отворена. В България също трябва да разчитаме и на движението за защита на потребителите. Много колеги подкрепиха още преди да сме разговаряли. Ние трябва да се обърнем към българските власти, трябва да поканим някой от тях да дойде в комисията ни и също така да посети и комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, за да разберем какво точно се случва в България, доколко то е противозаконно. Ние трябва да застанем на страната на българските граждани. Благодаря. Сега на всеки ще дам по една-две минути, ако искате да реагирате на чутото. Започваме в същия ред, както преди това госпожа Филипова първа. Искам да кажа, че проблема с потребителската защита в България е допълнително отежнен и от това, че няма <clears throat> закон за фалит на физическите лица. Ние сме единствената държава в рамките на Европейския съюз, която обрича нашите граждани на вечен дълг, на унищожаване, на социално, понякога и физическо изтребление. Благодаря. А, Волева, искам да кажа, че от моите проучвания съм установила, че в България, примерно Соча банка Societe Женерал, която в България е поставила на клиента си лихва 17%, проучих във Франция лихва Societe Generale за същия случай за закупуване на жилище е 2%, без да се променя. Освен това, обективните индекси Либор, Софибор и така нататък никакво значение нямат в България. Те спадат, а лихвата се качва. И понеже няма защита, аз не мисля, че нещата стоят в друго, единствено в процесуалните норми. Процесуалните норми са тези, които провалят защитата на българския потребител и не само на потребителя, а и на бизнеса. И допълнително искам да кажа, банкерите, банките чрез страничните си фирми изкупуват това имущество чрез тези странични фирми цедират дълговете и не може да се а, разбере как, как точно стоят нещата, тъй като статистиката е замъглена от това нещо. Всичко, което казва статистиката, не е истина. Има цесии за по стотици милиони, които отиват в страничните фирми, които не са банки, не са лицензирани, обаче когато трябва да смачкат потребителя, те връщат обратно кредита на банката и започва тази процедура по чл. 417. Не искам да говоря груби думи. Всички ще се сетите защо в Народното събрание поне 10 пъти ние тук, които сме се организирали правиме предложения заедно с депутати, които имат отношение и нищо не се случва. Не може да разбереме какво мотивира тези хора. Всъщност може да разбереме, но не е момента тук да се каже. Благодаря. Благодаря, че ми предоставихте думата и на мен. Бих искал да подчертая, че ние всички пристигнахме тук с огромната надежда, че ще получим подкрепа от вас като европейски депутати, тъй като при нас в България всички институции са тотално корумпирани, абдикирали са от задълженията си и след проведените срещи с всички тях останахме тотално разочаровани от това, че нещо може да бъде предприето и нещо да бъде свършено в полза на стотиците хиляди български ощетени граждани. Затова ви моля лично и от името на многото ни си последователи да обърнете внимание на този проблем, да изискате от Европейската комисия да установим пряка и непосредствена връзка с механизма за сътрудничество и проверка, за да може на тях да им предоставяме доказателства по корупционните схеми в съда в България с цел предотвратяване на това също нещо и взимане на необходимата законодателна инициатива, за да може да бъде променен законът и да стигнем до някакъв успешен край. Ние сме твърдо убедени, че без намесата на Европейския парламент и вашата почитаема комисия при нас нито едно дело няма да може да бъде спечелено от нито един гражданин, който да защити себе си и семейството си и да се върне в жилището, което му е единствено отнето. Благодаря за вниманието. Да предоставя думата на. Уважаеми дами и господа, наистина българският народ вярва и разчита на европейското право, на европейските ценности. И наистина, когато в България се появи този проблем след 2008 година, след едностранното вдигане на лихвите по кредитите, този проблем стана бедствие за българския народ, за българските потребители. А приоритет на Европейския съюз е, е именно защита правата на потребителите. Какво правим ние в България, след като сме използвали всички демократични средства чрез протести, подписки, подписки за референдум, пресконференции, палаткови лагери, живи вериги, чрез е, участие по медиите. Всички демократични средства ние сме използвали, за да обърнат внимание политиците. Но никой не обръща внимание нито на партия. Искам да ви кажа, че, че при тези две национални подписи за референдум нито една партия не подкрепи тази национална инициатива, нито една медия не подкрепи. Затова наистина погледа на българския народ е към Европейския парламент Нашите управници явно не искат да променят законодателството чрез еволюция. Молим ви да спрете това безобразие, защото народът вече се готви за революция в България. Хората ежедневно губят жилищата, семействата погиват, разделят се и наистина българският народ е в бедствено положение. Много ви моля! Благодаря. Е, допълнение от, е, от мене. Ние българските граждани се чувстваме като европейски граждани и бихме искали европейското законодателство, което е приложимо за целия Европейски съюз, наистина да може да бъде приложено и в България. Мерките и максималната защита на, на потребителите наистина да достигне и до българските граждани. Само ще, оставя, ще, ще позволя на, на моята колежка и тя да добави една дума. Почитаеми евродепутати, за възможността да се изкажа. Казвам се Радка Николова, аз съм зам председател на Национално движение на българските граждани. Искам да обърна внимание и да отправя призив към вас петицията да остане отворена, тъй като към настоящия момент 70 от нашите експерти присъстват постоянно на заседания в Народното събрание и нашите механизми за въздействие са напълно изчерпани. Моля петицията да остане отворена, за да може като инструмент да бъде наложен и да бъде контролиран начинът, по който ситуацията в България чисто законодателно е, е, се реализира, а именно, че нашето законодателство относно заповедното производство е в пълно несъответствие с европейското законодателство. Към момента всички български граждани са поставени в положение на неравнопоставеност, тоест кредиторът и длъжникът изначално, първоначално нямат право да се явят в съд и да докажат своите твърдения. Аз лично като заместник-председател претърпях нападение от бивш депутат, който се опита опит за убийство, който нападна съпруга ми, лежа в безсъзнание и моля ви, а, нека остане още веднъж, трети път, повтарям, нека остане отворена петицията, тъй като към момента, в момента олигархичната система, която е завладяла нашето законодателство, се опитва чрез репресии да унищожи хората, които се борят за правата на гражданите в България, на гражданите в целия Европейски съюз. А борбата е за нашето оцеляване. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега ще се опитам да обобщя. Както разбрахме, комисията не може да заеме окончателна позиция, защото структурният диалог продължава. Но ние ще изчакаме техния писмен доклад, тъй като става дума за работа в ход. Необходимо е да разгледаме положението в България и доколко системата в България е съвместима с европейското право в защита на потребителя. Ние и преди се бяхме обърнали към Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Поискахме становище, все още не са ни го дали но ние отново чрез секретарията ще поискаме от тях становище. Това наистина има и елемент на конкуренцията, така че тази комисия трябва да се произнесе. И тъй след като структурният диалог с комисията продължава и проучването продължава, то се надявам, че комисията е, ще проучи внимателно и делата в Съда на Европейския съюз в светлината на член 47 от Хартата за основните права на Европейския съюз. А към всички вас, вносителите на петицията, искам да кажа следното от името на нашата комисия – вие изразихте своята тревога. Тя е много сериозна. Наистина българските граждани трябва да продължат да имат доверие на европейската система, на нашия парламент и нашата комисия, всички ценности, които застъпваме. Ще продължим да работим. На първо място искам да ви благодаря за това, че пътувахте толкова отдалеч. Опитайте се да се насладите и на Брюксел и ви желая добър път за дома. Много благодаря. Ще се обърна и към колегите. Дали са съгласни с мен? Аз разбира се искам петицията да остане отворена. Разчитам и на продължаващото сътрудничество с комисията, но искам да изпратим и писмо на българската страна и а, да проучим заедно с комисия ИМКО, за да видим какво можем да направим. Мисля, че въпросът не търпи отлагане и трябва да се върнем на него. Съгласни ли сте? Благодаря. 16-та точка вече я разгледахме, с това преминаваме към 17-та петиция 1119 относно предполагаема дискриминация от страна на законодателството за подкрепа на студентите в Обединеното кралство. Представителят на комисията е тук, а другият представител няма да дойде, доколкото разбирам, или ще дойде по-късно. Вносителят не присъства, затова веднага ще дам думата на вас, господине. Um, Благодаря, госпожо, председател. Аз ще започна с кратко експозе на правата от директива 38 от 2004 година. Тази директива се казва, че всички държави, пребиваващи на територията на дадена страна членка, трябва да бъдат третирани равно с гражданите на тази страна членка. Това обхваща и членовете на семейството, които не са граждани на тази държава. таксите е, за обучение на тези е, граждани е, попадат в този параграф. Следователно, страните членки нямат право да налагат такива такси. Следователно, държавите членки не могат да правят изключение от правото за равно третиране. Вносителят на петицията има статут на работещ в държавата, т.е. ползва се от своя статут по член 24 алинея 1 от директивата и неговия партньор също има право на такова третиране. Съд съгласно директивата за обучаващите се, която се прилага в Обединеното кралство. Три дни преди първият дат началото на а, а, а, обучението си, има право да се ползва от това право. Би трябвало да подчертаем, че е, Географския район, за който става дума, Европейската економическа общност. Въпреки, че Неутралното третиране на всички граждани се отнася до всички граждани, без значение на тяхната националност, това число и на гражданите на Обединеното кралство, би могло да има отрицателно въздействие върху гражданите. Комисията ще изпрати пълен писмен отговор по тази петиция, колкото може по-рано и ще продължим да ви помагаме. Благодаря ви. Сега давам думата на колегите за изказвания. Джуд. Джуд. Благодаря. Благодаря на комисията. Според мен вносителят на петицията иска комисията да вземе становище по законодателството на Обединеното кралство. Комисията го направи и петицията може да бъде затворена, след като няма какви други стъпки да се предприемат. Благодаря. Чудесно предложение. Аз също смятам, че трябва да изчакаме писмения отговор от комисията и да изпратим този отговор към работната група по Брексит за да видят и те каква е ситуацията в светлината на предстоящото излизане на Великобритания. Чакаме комисията, изпращаме петицията на групата по Брексит и я затваря. Петър. Много правилно обобщихте нещата, госпожо председател. В моите документи пише, че петицията трябва да се изпрати на Комисията по култура, за да ни изпратят и те отговор и по този начин да допълним а, пакета. Все още нямаме а, отговор от Комисията по култура. Като дойде а, отговор от Комисията по култура, ще сме завършили а, е, целият пакет. Всъщност, Петър, не. Ние никога не сме искали от тях становище. Изпратихме им само за информация. Сега всички имат тази информация. Нека и групата по Брексит да получи информацията, след което затваряме петицията. С поглед към часовника справяме се чудесно и на практика можем да прекратим сутрешната сесия. Ще се видим отново в 2 и половина. Пожелавам ви дълъг обяд. Усмихнете се широко.